Аре с сила от 15 октомври 2012 година. Сега, относно дневния ред. Съгласно 130, член 137, дневният ред беше оповестен. Няма някакви възражения, така че дневният ред е прият. Така, дами и господа, преди да започнем,